Колеги, може ли да започнем нашата работа? Имате дневен ред, можем да смятаме, че е прият. Благодаря ви. И сега за мен е удоволствие да приветствам ирландския министр на транспорта от ирландското председателство. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден. Първо българско да благодаря на Брайан и на комисията за възможността да се изкажа отново пред Европейския парламент в областта на туризма и транспорта. Знаете, че сигурността беше в сърцевината на дневния ред на ирландското председателство, а транспорта е на област, където това е от огромно значение. Целта е да има един по-интегриран, по-сигурен и по-хармонизиран, координиран система на транспорта. И да постигнем резултати в тази област, така че ние продължихме да работиме в, с, за тази цел с тройката, с следващите две председателства. това са ни много трудни. области. И, и нашата, нашата цел беше да изправиме някои наредности в, изгр... изграждането на последните тент. Цел, цел, целта беше да се изработи едно а, законодателство, което да е обвързващо за държавите членки с а, цел да се предведат стратеги, стратегическите пунктове от, за бъдещите 30 е, години в областта на е, големите междудържавни е, инфраструктури. Що се отнася по СЕФ, аз се срещнах с докладчиците и двете страни поеха ангажимент да продължават да работят по споразумението до края на ирландското председателство. При всички случаи, предвид общия бюджет в тази област, трябва да има пренасочване на средствата за да можем да изпълним амбициозните цели, които сме си поставили в рамките на този инструмент. Още веднъж благодаря за, за отличния диалог и за отличния дух на работа с госпожа Лая Сендър и госпожа Валеян от комисията ИТРЕ, е, защото успяха наистина да постигнем чудесни резултати в трите сектори, които са от добавена стойност за Европа. Знаете, че железопътния пакет също е наш приоритет е, приоритет. Е, ние работиме по, по четвъртият е, ключов елемент от този пакет, макар и това досия да е много комплектно, много сложно. Сме, сме постигнали осезателни резултатите и като цяло това ще бъде един, една огромна крачка напред при отваряне пазара, железопътния пазар. Знам, че шесте е, доклад, докладчици работят по проекто докладите във вашата комисия, проекто доклади, които ще бъдат представени през юли. Много е важно обаче да да се спазат сроковете, особено що се отнася до влизането в употреба и практическото функциониране на тези инфраструктури. Също също така са взети необходимите мерки за осигуряване на сигурността в областта и по и по-специално чрез хармонизиране на процедурите и на сроковете за получаване на разрешение. Е, предвижда се един е, временен период от 5 е, години по пътя към създаването на единен европейски сертификат за превозно средство. Същевременно е необходимо да има много по-добро сътрудничество между различните агенции и национални органи. Смятам, че държавите членки разполагат с достатъчно гъвкавост, за да да, да вземат решение за това да, дали а, трябва да има специална агенция или национален орган, който да а, отдава разрешение. А, също така по, по, постигнахме много, а, много добри резултати от с влизането в сила на новия регламент от такографите, като по, като, по, като по този начин се осигурява много, много голяма сигурност по пътищата на, на Европа. Благодаря на госпожа Тикао за работата по този текст. Що се отнася до сухоземния е, транспорт, е, последните два компонента на е, пакета за сухоземния транспорт беха разгледани миналата седмица. Е, благодаря на тримата докладчици, госпожа Сависар Томос, Сехналова и Кун, които работиха много интензивно по този въпрос знаете, че сигурността беше в ключов проблем за нашето председателство и постигнатите резултати в областта на а, правилата за тахограф са огромен успех. Радвам се да кажа, че че сме участвали в много заседания на вашата комисия. Също време аз бях и председател на Министерски съвет в областта на транспорта и сигурността през марта миналата година. Що се отнася до а, морския транспорт, директивата за използването на, на, на флаговете както и за условията на работа на корабите и феритата влезе в сила. Постигнахме споразумение между съвета и парламента по тези сложни въпроси, по които Брайан беше докладчик. госпожа Берес заслужава нашите благодарности също за, за работа по тези теми. Тази, тази година ще влезе в сила и пакета MLC. Държавите членки работят много усърдно, за да спазат поставените срокове. Също така успяхме да постигнем споразумение с парламента относно директивата за ам, а, кораби за използване през свободното време. Също времено е, в директивата за морски съоръжения се са залегнали правилата за хармонизиране Европа е, има водеща позиция в областта на производството на съоръжения за морско дело и нов, новите регламенти в тази, в тази област изискват, изискаха създаването на една нова марка Европей, Европейски съюз, която да е гарант за спазване стандартите за сигурност. Знам, че вашата комисия се интересува много от европейската интегрирана политика в областта на морско, морското дело, включително и за Атлантически океан и нашите връзки с трансатлантическите ни партньори. На 24 на 24 май беше подписано споразумение между така наречените атлантически държави. От гледна точка на законодателството. Ще работиме по директива за интегрирано планиране на морските пространства. А, ако в областта на въздухоплаването трябва да, трябва да кажа, че постигнахме е, споразумение относно регламента за финансиране на Галилео и Голос. Това има и последици за е, транспортния сектор. Господин Маринеско е вашия докладчик и бих искал да му благодаря за това. Целта е да се създаде една финансова и стратегическа рамка за следващият финансов период до 2020 година. Също така работихме много в областта на въздухоплаването и новите регламенти в областта за въвеждане на нови стандарти за сигурност Целта на новото пред, предложение е да се е, предприемат е, е, мерки за, поправене на, за управене на всички недостатъци, като се е, е, почерпат полуки от злополуките, въздухоплавателните злополуки и други злополуки в областта на въздушния транспорт. Литва ще продължи работата по този проект. Докъде бях стигнал? Както казах, Литва ще, ще продължи преговорите по този въпрос. И е, госпожа Девейрак е вашият е, е докладчик. Е, е, мина, мина, мина, мина, миналата седмица Започнахме и дискусия по новото предложение на комисията за правата на пасажирите. Но за това е необходимо въздушните транспортори да приемат еднакви правила, за да могат <clears throat> самолетите да прилагат еднакви стандарти в един либерализиран пазар. В последно време в, чрез, чрез този правилник се въвеждат едни много по допълнени допълнителни правила, като, правилата на, като правото на информиране, правото на помощ и на компенсация. За, за съжаление обаче, е, Инициативата за един европейско небе бе прията прекалено късно, за да можем да, отбележ, да отбележим някакъв прогрес в тази област. От наша гледна точка ще продължиме да работиме по този въпрос, като предадеме досиетата на е, литовските колеги. Също така започнахме преговори по една друга важно досие, което е, е свързано с е, транспорта. Става дума за директ, директивата за чист е, транспорт. И е, по-нататъчното взимане на мерки за въвеждането на все по-широк е, дял е, биогорива и е, нискокарбонни горива. Макар и да, да нямаме една, единови, единодушие с е, съвета по този въпрос, а, постигнахме известен напредък относно целите и сроковете за, а, свързани с това предложение. Аз лично Смятам, че това е една много важен, е един много важен въпрос за бъдещето на европейския е, транспорт. Знам, че вашия доклад, че господин е, Фиданс работи много упорито по предложението и някои важни е, преговори и дискусии вече са проведени тук в е, вашата, вашата комисия, като важни ключови въпроси ще бъдат обсъждани през е, следващите 6 месеца. Пакета за детищата е също така едно, един законодателен пакет от огромно значение но е, до средата на април парламента нямаше съвсем ясно определена позиция по въпроса, особено е, в областта на ТНТСЕФ. Също така се надяваме да постигнем известен напредък и по други ключови е, пакети в морския сектор, инициативата е, син, синьо... Е, така. Що се отнася до е, туризма. Тури, туризма е една економическа дейност, която е основна за много от региони, от европейските региони. Все, все все повече и повече се, при, се признава необходимостта и, и значимостта на туристическия сектор за създаване на работни места и за осигуряване на заетост на малки и средни е, предприятия. Вашата, вашата комисия продължава да работи в тази област. Знаете, че беше създадена работна група по туризма в рамките на комисията, която разгледа проблемите свързани с културното и историческо наследство и последиците върху тях от економическата дейност свързана с туризма. Но, както винаги, не разполагаме с много време, но аз съм убеден, че нашите е, литовски приятели ще продължат работата по досиетата, които отбелезих. Радвам се, че можахме да постигнем много добро сътрудничество с вашата комисия и вашите докладчици по ключовите проблеми и ключовите доклади. Благодаря за е, от, отличното сътрудничество, което успяхме да поддържаме по време на нашето председателство. Благодаря. Yeah, thank you very much in, indeed. Before I Uh, благодаря ви. Преди да дам думата на координаторите, бих искал да ви благодаря най-напред от лично е име, както вас, така и представителите ви от последното представителство. Обикновено се получава доста оживен дебат Бих искал да благодаря на всички ви и на всички членове на вашето постоянно председателство. Координаторите имате по 3 минути. Има ли някой друг, който иска да вземе думата след това? Ако не, започваме с господин Грош. Äh, благодаря, господин председател. Благодаря ви за този доклад. Господин министър, аз съм белгиец и мога да ви уверя, че вие се вписвате в традицията на малките държави, които женат големи успехи. Имахте доста амбициозна програма, поне така я обявихте в началото. И не винаги подхождахте по най-лесния начин – Парламента остава а, с впечатлението, че съвета желая да уреди всичко на национално равнище, а не на европейско. Доста отрицателна информация получихме в това отношение. Доста работа остава в областта на трансевропейските мрежи, в областта на транспорта, например – но все пак се надяваме, че досетата ще могат да бъдат приключени успешно. Това е много важно за мобилността на транспорта като цяло и за европейската економика. Това ще бъде един добър пример за а, поли, европейска политика. Железопътния пакет. Ако очакваме. ако искаме железопътния транспорт да бъде на необходимото равнище и да създадем допълнителни работни места, ще трябва да имаме по-добра регулация на европейско равнище. Бихме искали да имаме пакет от законодателни актове, който да включва и взаимната оперативност. По наше мнение, всички законодателни актове трябва да бъдат разглеждани заедно. вземате предвид както междинните кацания, но не трябва да забравяте и шума от а, самолетите. Това са все елементи, които трябва да бъдат включени в бъдещето законодателство. Бих искал да подчертая още веднъж следното. Бихме искали да видим единното небе в предишната му версия, заедно с различните етапи, а не да се спираме на новите предложения, които излизат. Някои държави не спазват обещанията си от няколко години, а е много важно във въздушния транспорт да можем да работим заедно. Затова ви моля да изпратите това послание в съвета. Това въжи, за да може да има по-голямо доверие както в работата на парламента, така и в работата на съвета. Споменахте социалните аспекти, заедно с ефикасността и ефективността. Морският транспорт беше включен във вашата програма и бяха поставени приоритети, които се отнасят и до други области. Бих искал още веднъж да ви благодаря от наше име както и от името на докладчика, който ще вземе думата със сигурност след малко. Eh, благодаря. Искам да благодаря на министъра и на неговия екип най-сърдечно за чудесната работа, която са извършили. Тези пет месеца изминаха много бързо. Много неща се случиха през това време. И мисля, че имате все още малко време и можете да използвате това време, за да се спрете още на редица теми. Имам предвид най-вече е, ЦЕФ, е, доколкото знам, утре има триалог и се надявам, че ще се постигне споразумение. Това се отнася и за насоките по ТНТ. Мисля, че по този начин ние ще можем да представим добър пакет от инициативи и мерки. Но сега има нещо, което е още по-важно, а именно каква е сумата, която ще бъде на разположение за изпълнението на тези мерки, какво ще предостави Европейския съюз, за да можем да инвестираме през следващите години в мрежата. Естествено, ние залагаме нашите надежи върху вас и ви молим да упражните натиск върху държавите членки, за да може да се отпусне възможно най-висока сума. След това, вие съвсем основателно посочихте няколко положителни точки, например тахометър, е, контрол върху пристанищата и други неща, които бяха обсъждани в съвета. Аз мисля, че има два основни стълба, по които трябва да се работи през следващите месеци. Първо, всичко, което е свързано с въздушното движение, вие съвсем основателно посочихте, че парламентът е отбелязал известно закъснение, що се отнася до наземната обработка, но ние имаме становище, има възложен мандат и вие естествено в съвета ще представите становище. Надявам се, че скоро ще се постигне напредък в разговорите. След това правата на пътниците, тук също има много съществени предложения, вие споменахте това и смятам, че възможно най-скоро ние ще трябва да подадем ясен сигнал към пътниците, защото това е тема, която се отнася за всички, поради което са ни необходими закони, които са ясни, които се разбират добре. Това е много важно. След това колегата каза нещо за единото европейско небе. Като парламент ние от години наред съжаляваме, че винаги се разпространяват обещания, които обаче не намират е, израз в законодателни инициативи. Така че нашата надежда е тук да бъде постигнат конкретен успех. могат да бъдат отбелязани големи предимства за индустрията поради големината, също за околната среда и за пътниците. И последно, железопътния пакет. Вие добре посочихте оперативната съвместимост. Е, много работа обаче трябва да се извърши още. Ние ще участваме конструктивно, но както казах, това е една изключително важна тема, за да може сега железопътният транспорт наистина да бъде поставен на правилната релса. Госпожа Майснер за 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за направеното от вас обобщение на вашето председателство, което скоро приключва. Искам да благодаря най-сърдечно и на либералите. Беше казано, че Ирландия не е много голяма страна, обаче по време на преговорите се вижда, че Ирландия има доста европейски опит. Това се чувстваше ясно в триалозите. Ние поставихме върху вас големи надежди и е, смятаме, че вашето председателство ще приключи с много положителни резултати. Започвам сега с е, сухопътния транспорт. Естествено, тук е, има неща, които вие споменахте, трансевропейските мрежи и Connected Europe Facility, това са неща, които са важни и за нас, но за послед... наистина е важно да се отбележи, че е, всички политически групи по еднакъв начин се отнасят към важността на тези неща. Триалозите почти приключиха. Мисля, че при ЦЕП има още нещо и е, естествено би било оптимално, аз мога само да се присъединя към искането да получим възможно най-много средства, защото целият този хубав план как да се подобри инфраструктурата на Европа е свързан с е, добро финансиране. Това е изключително важно. Железопътният пакет също ще върви в посока едино европейско пространство пространство, както и Clean Power of Transport. Това са неща, които са важни, но по тях ще работят вече литовците. При дигиталните тахометри аз участвах също. Винаги съм била е, много доволна, че е, не всичко, което ние, че всичко, което ние искахме като парламент, успяхме да го получим, например е, тахометри за 100 км, ние понякога от съвета си пожелаваме малко повече съдействие. Вие водихте преговори и смятам, че това ще върви в добра посока. Що се отнася до морската сфера, до морския транспорт, това е нещо, което е много важно за мен. Аз съм от Северна Германия, от крайбрежните райони. Вие говорихте за стратегията там. Тази стратегия беше много добре обработена от вас. Постдейт контрол също. Засегнахте и този въпрос. И тук имам конкретен въпрос. Вие казахте, че при морското пространство, мене ме интересува каква е вашата позиция, каква е ирландската позиция. Ние водихме дискусии по този въпрос, но мисля, че въпросът е много интересен. И последно, въздушното движение Airport Package. Жалко е, че тук не беше постигнат по-голям напредък. Би, могъл, би било добре, ако ние бяхме договорили това, но, както казаха и преждеговорившите, всичко трябва да се разглежда като цяло. Единното европейско неве, тук тук не се постига напредък. Знам, че е, ние не е, напредваме и това се дължи на Германия, за съжаление, но аз мисля, че е, всички трябва да знаят, както каза Матио Грошчик, след като сме подписали нещо, трябва да се борим за него. Необходим ни е Airport Package, единно европейско небе и СОС. Надявам се, че и в бъдеще ще се работи в тази насока. Благодаря. Крамер, Майкъл... Господин Крамер за зелените. Господин министр, благодаря много за вашето изложение. Вие естествено представлявате съвета, а не само Ирландия или вас самия. По принцип ние бяхме доволни от, ваш, от сътрудничеството с вас, но има и известни дефицити. Единното европейско небе това беше засегнато. Аз идвам от Германия и смятам, че е невероятно. Е, страните е, по новите пап ще спечелят е, средства, ще намалят емисиите и по този начин ще бъдат е, намалени цените на полетите. Една ситуация, която носи само печалби, обаче е, за съжаление това не се изпълнява. По принцип всички са нарушители тук, нарушават законодателството. Аз мисля, че повече доверие трябва да се окаже към Европа, но е, след като нещо сме подписали пред две години, не трябва да се казва, че аз съм идиота, а другите. Може би, е, и ако така продължава да смятате другите за идиоти, е, просто мисля, че тази инициатива ще бъде подкопана. За това моят апел е основно към Германия, но и към онези страни, които бойкотират ПАПС, въпреки че гласуваха за тях, вече да ги приемат и да няма други изменения. Второто, което искам да засегна, са естествено въпросите свързани с финансирането, трансевропейските мрежи и Connecting Europe Facility. През последния финансов период аз имам следния опит. Парламентът и комисията решиха да отделят 20 е, милиарда евро за това. Съветът намали тази сума до 8 милиарда, обаче нито един проект не беше заличен. Точно обратното, някои страни или някои федерални провинции в Германия казаха, да, ние имаме твърде малко средства, Европейския съюз трябва да ни помогне. Първо намаляваме сумата с една трета и след това искаме повече средства от очакваното. Така не може. Ние сме под много голям времеви натиск, понякога сроковете бяха субоптимални, ако мога да се изразя учтиво. Паралелно към, към пленарните заседания се получаваха документи на другия ден да се обсъдят. Аз е, разбирам, е, че има времеви натиск. Ирландското председателство иска да приключи това. Този, който всъщност е, ръководи трансевропейските мрежи и Connecting Europe Facility, наистина тази работа е извършена много добре. Но това, което ме ядоса, ние нямахме достатъчно време да обсъдим и да оценим отделните проекти. Ние като парламент се придържахме към искането да няма повече проекти, защото няма достатъчно средства. Обаче съветът всеки ден представяше нови предложения и в е, Германия всъщност е, за какво ставаше дума за 27 е, важни европейски пристанища, Флойсхайм и Бюрен. Това са пристанища, които аз не съм чувал, но те трябваше да бъдат приети. И трябва да кажа съвсем предпазливо, ние се чувствахме малко измамени като парламент. Съветът смята, че е, това не може. Е, много ви моля, в бъдеще не приемаме такова поведение. Всеки може да заяви желанията си, обаче ако 10% се изпълнят, това би било добре, дори и да нямаме достатъчно средства. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министъра за представянето. Ще се спра на това, което каза и Майкъл. Много е трудно за всички държави членки. Всички са прекалено амбициозни в момента. Понякога е по-добре да сме по-малко амбициозни и да се съсредоточим върху по-малко проекти. Не трябва да имаме такъв голям обем работа. Това беше просто един общ коментар. Хареса ми, че поставихте акцента върху а, значението на цялата работа върху всички видове транспорт. Със сигурност приветстваме работата ви на място и факта, че съвета стигна до споразумение за тахометъра. Ще гласуваме по въпроса утре сутринта. Относно вътре вътрешната група на парламента. Знаете, че имаме съгласие по Галилео и със сигурност това ще повлияе върху индустрията по а, докладването. Аз бях докладчик преди 10 години в областта на авиацията и си спомням, че в миналото тази система се прилагаше в Ирландия, в Обединеното кралство и в други държави членки, така че е хубаво, че сега имаме надграждане, без да бъдем прекалено прескриптивни. Това ме води до единното европейско небе зная, че вие ще държите на тази идея дори и след като вече не сте председатели на Европейския съюз. Много е важно да продължим напред, тъй като това е от полза за всички ни. Не може да позволяваме да има отвличане на самолети, като това, което се случи наскоро. Всички държави членки преди 10 години се ангажираха за изграждането на единното европейско небе. Така че сега говорим за световни лидери в областта на технологията и ние можем да продаваме тази технология навсякъде по света. Ето защо подкрепям вашата позиция в това отношение. Пакета за летищата. Мисля, че това беше загуба за време за всички. Директивата за графика работеше доста добре, всички знаете как работеше тя. Имахме координация в това отношение, имахме независими органи. Същото се отнася и до шума от самолетите. Необходимо е да имаме балансиран подход стигнахме до управление, наземно управление, като това доведе до увеличаване на наземния персонал. Предлагам държавите членки и комисията да се опитат да регулират въпроса без да въвличат в него всички ни. И в заключение, бих искала да кажа, че във връзка с пътническите права се нуждаем от малко повече яснота, като това какво се случва, например, когато имаме изригване на вулкан и прах в въздуха. Необходимо е да имаме балансиране на всички интереси. Благодаря ви от името на ЕКАРЕ за положения труд. Пожелавам ви успех и се надявам, че ще запазим контакти за бъдеще. Благодаря. Госпожа Тикао, две минути. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului ministru pentru... Благодаря. Бих искал да благодаря на представителя на председателството за изказването му. Искам да се спра на регламента, правилника, свързан с дигиталните тахометри. Бих искал да благодаря на Ирландското председателство за поетите ангажименти, за твърдостта и отлично свършената работа. Това е четвъртото председателство, с което работя и благодарение на желанието и волята на ирландското председателство и положителното откликване постигнахме споразумение. Бих искала да да благодаря на госпожа Ан-Мари Смит и на докладчиците в Сянка и представителите Лица на различните политически групи, както и секретарията на комисията по транспорт. Наистина постигнахме един, едно добро споразумение и благодаря ви още веднъж за, твър, за твърдостта и желанието да постигнем окончателни резултати по това тъй трудно техническо досие. Благодаря още веднъж. Благодаря. А, следващият. Господин министр, искам да ви приветствам най-сърдечно при нас в Комисията по транспорт и веднага искам да ви честитя, да ви поздравя и то по две причини. Първо, всичко показва, че вие наистина имахте много продуктивно и ефективно председателство в сферата на транспорта. И второ, искам да ви поздравя за това, че винаги изпълнявахте дейностите така, че те бяха белязани от респект и признаване на важната роля на Европейския парламент като със законодател. Сътрудничеството с парламента Наистина аз е, успях да почувствам лично, защото съм докладчик за насоките за трансевропейските мрежи. Това беше едно много интензивно и много съдържателно сътрудничество. Сега искам да се спра на две групи хора, които подкрепиха особено вашето председателство. Първо групата на господин Майкъл Харбър и след това групата на госпожа Моника Уоланд. Вие знаете, и също така отбелязахте във вашето изказване, че насоките за трансевропейските мрежи бяха успех. Ние успяхме да постигнем споразумение. Аз мисля, че това споразумение се потвърждава без особена изненада. Няма да има големи изненади. И това ще стане на едно от следващите пленарни заседания на парламента в Страсбург. Аз мисля, че тук става дума за наистина политически успехи, а именно, че трансевропейските транспортни мрежи наистина представляват един много важен план за развитие на Европа. Това се чувства и се вижда. Става дума за економически растеж, става дума за заетост и в крайна сметка това се прави в една Европа, в която, за съжаление, има 20 милиона безработни, особено млади хора. Насоките за трансевропейските транспортни мрежи биха останали само мечта, ако няма добър резултат – при съответния инструмент, а това е ЦЕФ. За това трябва да се направи всичко, което е по силите ви, за да може скоро по отношение на ЦЕФ да се постигне добро споразумение. Разбира се, тук става дума само за текстове, но нека сега да се и на прилагането им. Трябва да се покаже политическа воля и тази политическа воля трябва да трае и след вашето председателство. Благодаря ви, господин Хигинс. Uh, Благодаря, господин председател. Мисля, че господин Вараткар, след като изслуша коментарите на представителите, ще може да се оговори с следващото председателство във връзка с целите. Наистина Ирландия е малка държава и тя от дълги години е членка на Европейския съюз, като това е седмото ирландско председателство. Така че имаме опит в преговорите. Ако вземете предвид законодателния акт за контрола на пристанищата и законодателството в областта на тахометрите, ще видите, че постигнахме голям напредък. Според съвета и постоянното председателство имахте голям успех, господин министър, защото имаше три видни личности, които активно се включиха в тях. Много често министрите в опозиция вършат много по-голяма работа, отколкото министрите в действие. По тахометъра. Много добре се изказаха колегите. Да, не постигнахме всичко. Ситуацията не е перфектна, но със сигурност е по-добра от тази, която имахме преди. Бихме искали да има повече дерогации и по-силна увързаност във връзка с контрола. Голям напредък се отбеляза и по трансевропейските транспортни мрежи на 30 май. Така че бих искал да ви поздравя. И не на последно място, Литва а, взима за първи път председателския пост. Бих искал да им пожелая и на тях успех, защото имат много а, амбициозна задача. Господин Симпсън е доста разумен човек, така че се надяваме, че неговия дух на работа ще може да продължи. Поздравление към вас, господин министр и вашия екип. Благодаря ви. Казва председателя, так му щях да чукна с чукчето, но вие не надвишихте трите минути. Госпожа Йега. Благодаря, господин председател, за това, че давате думата на комисията. Ние също бихме искали да благодарим и на ирландския министр и на ирландското председателство за работата по тези три огромни и важни досиета. През последните 6 месеца работихме наистина много упорито, като започнахме с тент и наистина вашата, вашата работа беше от огромно значение за постигане на споразумение между различните заинтересованите страни. За втори път в Ирландско председателство се обсъжда досието ТЕНТ и насоките за ТЕНТ. Така че още веднъж искам да ви благодаря за това. След това направихме огромни, е, огромен напредък по Common European Facility, СЕФ. Е, остават, може би, още една или, едно или две заседания, за да се е, постигне заключителна да се стигне до заключение на това, до, до приключване на това досие и до постигане на споразумение. Успеше е, огромно удоволствие да работиме с е, вас, и включително и по стандартите за сигурност, така че Ирландското председателство още веднъж доказа, че една малка страна може да свърши много голяма работа, така че сега очакваме да продължиме работата с е, вашите приемници. Благодаря много и успех за следващите. Благодаря на комисията и преди да дам отнова, отнова думата на министъра, бих е, искал да, поз... да, да а, поздравя посетителите на госпожа Барбара. За съжаление не мога да произнеса добре името на региона на Немски. Благодаря ви, че сте днес тук сред нас. Добре дошли на работата на заседанието по транспорт и туризъм. Аз казах, казаха, че мога да спомена Франкфурт всъщност, вместо Есен. Сега, господин мистър, ще подговорите ли на някои от въпросите, които бяха, ви бяха зададени? А, е, мисля, че тъй като и вие отлично познавате тези проблеми. Не, ще, ще говоря само за няколко неща. Първо благодаря много за милите думи към ирландското председателство. Сега, нека започнем с началото. Въпроса на господин а, Гроша и ЖП пакета. Искам да ви кажа, че наистина ние споделяме ваши, вашите възгледи сега е момента да започнат преговорите по техническите аспекти, включително и реглам, регламента за агенциите. Господин Елка Драуи Утре ще имаме триалог. Следващата седмица също продължаваме работа по темата, така че се надяваме да постигнем някакво окончателно спогласие. Знам, че по пакета за летищата нещата не са стигнали до някакво до много голям напредък. Трябва обаче да определиме приоритетите. Госпожа Местна и господин Камоцавски споменаха многогодишната финансова рамка и последиците за CIF Разбира се, аз не, не, не съм пряко а, заангажиран в, а, по този проблем, но естествено а, до, до, а, споразумението по МФР има огромно ще има огромно, огромни последици, включително и за ЦИФ. Колкото до специалното плани, планиране в областта на морското дело, опитваме се да постигнем доколкото се може напредък в тази област. Ще за така мненията и настроенията са доста умерени. Не, не, не може да се каже, че, че всички изподелят еднакъв е, ентусиазъм, но Ирландия като държава, която има много голяма брегова е, граница, е, ние сме заинтересовани от постигнане на колкото се може по-бързо споразумение. Следващият оратор изрази своето недоволство от недостатъчния напредък. Комисията каза, че е, предложението е, е било направено чак в надялото на юни, така че в е, момента разглеждаме възможните обсъждането на някои възможни елементи в съвета. Колкото до тент, е, беше казано, че съществуват е, прекалено много проекти в е, тази област и трябва да преразгледаме финансирането по силата на член 172 и какви, с какви средства ще можем да разполагаме за осъществяването на а, проектите. Още повече, че добавихме допълнителни проекти, които, да, които отговарят на интересите на отделни държави членки. Това, което ще се опитаме да направиме, е да наблегнем и да отдадем приоритет на така наречените трансгранични а, проекти и големи инфраструктурни проекти. И бих искал също така да да благодаря на всички онези, които споменаха по именно членове на ирландският екип, които помогнаха много и които направиха много за напредване по различните досиета. Наистина те допринесеха много за постигнатия напредък. А. Не. Ние имаме е, известен опит в, е, ирландско, в е, председателство на Европейският съвет. Подхождаме с, в името на интереса на цяла Европа, а не на националните си интересни. И ще помогнем и ще направим всичко възможно да предадем досиетата в добро състояние на следващото председателство, което ще поеме след няколко седмици. Ние ви благодарим. Ирландското председателство ще предаде на следващото в края на юни. А Следващия път, като се върнете в нашия избирателен окръг, може и да поздравите там хората и да им предадете Okay, colleagues. Can we... Уважаеми колеги, нека да продължим с следващата точка от дневния ред. Последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощи и контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощи от страна на комисията. Имаме проекто становище, двама са докладчици, кой ще е пръв? Заповядайте. Позволете ми да започна с тези тежки обстоятелства, които са свързани с тази тема делегираните правни актове. Това имам предвид също така становището в Комисията по правни въпроси, последващите мерки във връзка с прехвърляне на законодателни правомощия и контрол върху изпълнението им от страна на Комисията им. Също така се прехвърлят и правомощия за изпълнение на държавите членки. Позволете ми няколко встъпителни думи. Договорът от Лисабон – Разбира се, до момента замени е, досегашната процедура по комитология с делегираните актове и актовете за изпълнение и на пръв поглед това изглежда така, че е, всъщност е, прехвърлянето на правомощия има само техническо, но не и политическо измерение. Решаващият въпрос обаче тук е какви обстоятелства, за какви обстоятелства става дума, защото всъщност в законодателната процедура се прехвърлят тези правомощия и колко дълго ще се прави прави това. Затова ние сме разработили една система, която обхваща и скрининга и съгласно тази система всички законодателни процедури, без значение дали става дума за директиви или регламенти, се наблюдават и се следи много точно какви правомощия комисията получава и за колко време. В действителност, това решение, разбира се, има и политическо измерение. Делегираните правни актове, чрез тях се прехвърлят законодателни правомощия към комисията, т.е. към изпълнителният орган. Това има и практически измерения. По този начин се е, осъществява по-бързото адаптиране на правните актове. Това е в наша полза, но много често, когато става дума с, е, за връзка с Лизабонския договор, имаме различни регламенти, имаме различни директиви и много често е, се поставя темата за делегираните актове. Прехвърляне на законодателни правомощия, това се ограничава обаче само върху несъществени правомощия в законодателната процедура. Става дума за е, несъществени факти и обстоятелства. Е, така че тук трябва да се дефинира много ясно какви законодателни правомощия се прехвърлят на комисията. Европейския парламент и съвета е, направиха предложения във връзка с делегираните актове в духа, че всяко време да може да се налага е, вето, т.е. да действа правото на вето. И е, в нашето решение това е залегнало. Парламентът и съвета, освен това, е, имат е, цялостно право на възражение – неограничено право на възражение. И аз мисля, че това е необходимо в други ситуации, а именно когато се почувства, че един регламент или една директива не постига целта при транспонирането в националните законодателства на държавите членки, която парламентът е имал предвид. Актовете за изпълнение всъщност служат за изпълнение на целите и в случая парламентът и съветът естествено участват в различни законодателни актове. Комисията по правни въпроси даде следното обяснение 2010-2011. Колегата Заер винаги е бил докладчик и е, става дума за членове 290 и 291 от договора за функционирането на Европейския съюз. Става дума за това по-точно, че са изготвени доклади в тази връзка. В тези доклади са залегнали правилата, принципите и контролните механизми за прехвърлянето на тези правомощия. И в допълнение към това имаме и а, а, председателски съвет и съвет на председателите на комисиите, които приеха общи насоки, за да прилагат делегирани актове само тогава, когато са изпълнени критериите. Тук е, от решаващо значение е член 290 от Лисабонския договор. През април миналата година, т.е. 2012 година, председателството, председателският съвет е, прие е, четиристепенен подход – и аз вече е, споменах, че тук става дума и за систематичен скрининг на легислативни досиета. Това по инициатива на председателския съвет. И това се извършва на практика. Става дума за система за радно предупреждение, така описахме ние, за да може парламентът и е, компетентните сътрудници в отделните комисии да могат да имат по всяко време поглед върху това какви делегирани правни актове са прехвърлени на комисията и какво е въздействието от това. Резултатите от този скрининг се представят на председателския съвет в месечен доклад и в досието, което е изготвил сега колегата Заер, е извършена много точна оценка на конкретните обстоятелства. Ние сме посочили и нашето становище. Аз смятам, че това е добър метод на работа, а именно, че ние като парламент в ранен момент да бъдем включени в изпълнителните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 така че е, делегираните актове е, наистина да е, могат да дават необходимите законодателни правомощия на комисията. Значи, основният въпрос е, както казах, е избора на акт или делегиран акт или акт за изпълнение. Разбира се, ситуацията проистича от преговорите и множеството теми, които още в подготвителната фаза са били важни по отношение на прехвърлянето на правомощията. Това е, всъщност е, е обързано и с правото на вето, така че можем да кажем, че е, това, което е включено в досието на колегата Заер, среща нашето съгласие. Става дума за 74 законодателни досиета с прехвърляне на правомощия под формата на делегирани актове. И по това има съгласие. Колегата Алк. Кадрауи ще посочи някои примери как е, е била засегната от този процес нашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Да, действително, целта на е, всичко това е да се внесе допълнителна яснота. допълнителна яснота по отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение. След влизането в сила на Лисабонския договор, 74 законодателни акта бяха обект на делегирани актове. Но като че ли става все по-трудно всичко да бъде разписано в законодателството. Или защото възразява Европейската комисия, или защото възразява съвета. Ето защо в председателския съвет от дълго време се настоява координаторите да играят по-голяма роля в актовете за изпълнение и делегираните актове. Проблемът не е от чисто техническо естество – Изборът между делегирани актове и актове за изпълнение има огромно значение върху последващите правомощия на парламента, защото по този начин той може да има или да няма вето. Освен това, обикновено тук са засегнати много деликатни политически проблеми. В парламентарната комисия по транспорта сме разработили добра система за разрешаването на подобен вид проблеми. Нашите членове получават всяка седмица а, информационен бюлетин за комитологията, където се представя актуална информация. Представители на комисията често биват поканени а, в парламентарната комисия в пленарна зала, когато се предлагат делегирани актове или пък когато се обсъждат чувствителни въпроси, свързани с сигурността, например. Същото се отнася и когато имаме приемане на актове за изпълнение, бихме, опитваме се да следим нещата отблизо. Докладчиците или председателят, ако желаят, биха могли да се включат в заседанието на експертите. И не на последно място имаме двама докладчици за комитологията, които имат за основна цел да внимават за всичко, което се случва в законодателната област. Скрининга на актовете за изпълнение не винаги е лесен поради липсата на време. Ето защо а, е необходимо да упражняваме мониторинг на колкото се може по-ранен етап. Много често докладчиците в сянка изпитват трудности при договарянето на актове за изпълнение в рамките на преговорите. Единственото възможно решение, което им остава, е да се разпише колкото се може по-подробно самия законодателен акт, т.е. всичко да бъде включено в самия законодателен акт, което от своя страна отнема от необходимата гъвкавост. Това е накратко това, което фигурира в нашето становище. Становище, което е изключително кратко, защото правилата ни задължават да бъдем по-кратки избити. Благодаря, госпожа Майстър. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата докладчици, Вернер Кун и господин Катрауи. Аз е, трябва да кажа, че принципно наистина съм на същата вълна. Е, споделям техните виждания. Трябва при делегираните актове да се установи, е, че става дума за правомощие на парламента и е, те са свързани с техническото развитие, с иновациите, които не могат да се предвидят, поради което трябва да запазим нашата гъвкавост. И парламентът винаги трябва да бъде в състояние да изпълнява ролята си поради властта, с която разполагаме или не разполагаме. Казано на ясен немски език, да, ясно е, когато се запише нещо в закон, се знае е, какво всъщност е постигнато като споразумение с съвета и какво е, обаче по-нататък ще предложи комисията. Е, това е вече друг въпрос. Например, когато става дума за дигиталните тахометри, ние не знаем какво ще бъде следващото техническо развитие, така че трябва да бъдем гъвкави. Освен това, трябва има редица въпроси, които изглеждат от технически характер, като например телесни съвместните скенери, обаче всъщност имат много голямо политическо значение върху цялото население. Така че е, парламентът трябва да следи бъдещото развитие, защото без е, нашето решение, това не може да се приеме. Разбира се, аз мога да се съглася изцяло с работата на двамата колеги. Ние знаем, че още във връзка с Лисабонския договор ние получихме подкрепа като парламента, бяха ни възложени повече правомощия за вземане на решение. Ние сме представители на народа, трябва да имаме възможност да взимаме по-често думата и най-вече когато комисията е решила да да прави нещо свързано с нововъведения. Във всички случаи ние трябва да представляваме интересите на хората в тези връзки. Господин Крамер, благодаря от името на госпожа Лихтенбергер за докладчиците за доброто сътрудничество. Разбира се, става дума тук основно за делегираните актове и актове за изпълнение. На теория всичко звучи много добре, в парламента обаче е, има е, достатъчно хора, ние не можем обаче, въпреки че сме много хора, е, да се грижим за най-малкия детайл. И е, като че ли е, комисията има едно такова поведение, когато и подадете пръст да ви издърпа цялата ръка. Затова, внимание, комисията се опитва да издърпа към себе си повече правомощия и е, разбира се, това не е само свързано с Лисабонския договор Например, имаше подобни опити при е, Монцетракс, е, също така и при е, течните горива. До днес е, ние все още нямаме обяснения какъв е смисъл на всичко това, освен да се симулира дейности. Понякога трябва да е, избираме едно поведение, друг път е, друго поведение. За това ние трябва да бъдем много предпазливи, желаем да бъдем информирани, желаем пълна прозрачност, трябва много добре да следим за това и естествено искаме повече повече внимание да се обръща на парламента. Казвам, не искаме да уреждаме всяка дреболия, обаче трябва ние сами да можем да решаваме дали става дума за детайлен въпрос или за много важен въпрос. Ние имаме права, които са ни прехвърлени, ние представляваме избирателите, които са ни прехвърлили тези права, така че ние сме отговорни при тях. Благодаря. Госпожа Фастър. Благодаря, господин председател. Няколко общи коментара, които а, не са насочени към генерална дирекция. Много хора в Брюксел се чудят как се оказахме в а, тази ситуация след влизането в сила на Лисабонския договор. А, Европейската комисия предлага прекалено много делегирани актове и актове за изпълнение в а, настоящото законодателство. Не зная, може би се държи, дължи на мързе от страна на някои генерални дирекции на Европейската комисия, кой знае. Но а, нека а, тенденцията е да не се вписват нещата в основния акт, а да се разписват в актовете за изпълнение или делегираните актове. Това е тенденцията. Ние в парламента се опитваме да насърчим използването на делегираните актове, а знаем, че съвета а, държи да се използват актове за изпълнение но надзора се осъществява най-вече от експертите на държавите членки и ми се струва, че като че ли експертите не са въвлечени в обсъждането на транспонирането на законодателството. Европейската комисия предлага дадено законодателство, но не знае как ще действа то на практика. Така че заключенията, до които можем да стигнем, са следните. Европейската комисия трябва да опита да се увери, че това, което предлага е добре обмислено, като винаги има борба за правомощия и опит за балансиране на тези правомощия, но а, без значение дали става въпрос за съвета или за парламента, а, винаги се опитваме да стигнем до компромис, но този компромис не трябва а, да бъде за сметка на неудовлетвореността на всички. Трябва да подхождаме малко по-предпазливо и да а, гледаме по-внимателно нещата, които, които идват на вниманието на нашата парламентарна комисия, защото целият този процес трябва да бъде подобрен. Благодаря. Благодаря. Господин Лони, от комисията. Благодаря. Бих искал само да кажа следното. Ние смятаме, че това е едно, една отлична възможност да извлечем полки. Приехме 60 делегирани акта, вече новата система функционира правилно, имаме добри резултати, няма възражения от ничия страна, но Явно, че обаче в процеса на преговори има доста големи изблъсъци включително върху тълкуването на онези разпоредби, които водат до приемането и прилагането и на делегираните актове. Също така мисля, че трябва да се спрем на прозрачността, т.е. Да се, да се знае кои, кои актове, кои документи трябва да бъдат публикувани, кои трябва да бъдат доведено до знанието на по-широки кръгове експерти. Когато комисията подготвя делегирани актове, тя се допитва до експерти и цялата информация, която се съдържа в документите, става достояние на тези експертни групи, включително и на Европейския парламент както и протоколите от, тези, от заседанията на тези групи се публикуват същевременно. А, има така ние считаме, че може би тъй като преди приемането на Лисабонския договор нямаше нямаше точно определение и нямаше е, абсолютно фиксирано е, правомощие на Европейския е, парламента. Сега, след, след приемането на, европейск, на Лисабонския договор, всеки делегиран акт трябва да съдържа точно и ясно а, об, обхвата и правилата. Тоест, да, за да, за да могат нещата наистина да бъдат много по-ясни и да няма известни сблъсъци, каквито е имало в миналото. Сега, някой иска ли от Шадо, от докладчиците в сянка? А, бих искал да се обърна към комисията с един е, призив да прилага колкото може по-често е, делегирани актове, а не изпълнителни, особено в е, област като транспорта, където има баланс между политически и технически аспекта. Ще, се спра, ще дам само един пример и за отварянето на железопътния сектор. Критериите за описване на а, критериите за а, равновесие или за баланс в а, ще ще, според комисията трябва да залегнат в изпълнителните акта. Аз мисля, че е, има много, много такива примери, които ни карат да бъдем много по-предпазливи и да запишеме наистина в делегиращите актове, да опишеме по подробно нещата. Господин Кун, аз е, съм много доволен, че колегите, на които беше прехвърлено досието, много внимателно следят законодателните правомощия на парламента да бъдат запазени и то по чисто практически съображения да бъдат прехвърлени само правомощия на комисията. Аз искам да благодаря за сътрудничество и е, това, което Саид каза току-що, в съвсем е, специални ситуации наистина е важно ние да проследим какво е въздействието въздействието върху економиката, върху околната среда и върху урбанизацията. И е, при това положение се признава и европейската политика. Благодаря. Благодаря. Мога ли само да ви напомня, че срок за внасяне на изменения е 19 юни 12 часа. Е, тук ще го гласуваме през септември, в е, Комисията по правни въпроси през октомври. Още веднъж повтарям, крайен строк 19 юни 12 часа. Сега следващата, следващата точка от древния ред. Изменение на директивата относно качеството на горивата и директивата за възобновяеми източници, непреки промени в земеползването. Госпожа Сабин Вилс. Благодаря. След е, срещата с докладчиците в Сянка миналата седмица в Страсбург. Днес ние се занимаваме с е, проверка на измененията. Аз е, съм представила 9 компромиси и съм получила становище от различните политически групи по тях. Аз съм за запазване на 5 е, бариери, а не за тяхното увеличаване, за разлика от мнението, че ние можем да проиграем доверието на индустриалните среди, ако не извършим повишение, искам да кажа следното. Важно е, е доверие в иновативните технологии да бъде спечелено и да бъдат подкрепени биогоривата второ поколение, за да могат да се избегнат промените в земеползването. Става дума за непреките промени. Това е същинската цел на директивата. Представените компромиси не са насочени срещу доверието в очакванията на индустрията. Не, точно обратното трябва да бъдат приети насоки за подобряване на изследователската дейност, подкрепа на биогоревата от второ поколение. Аз искам сега да кажа генерално нещо във връзка с компромисните предложения. Глобалната цел от 10% от директивата 2009-29, това не се променя, както беше искано от много членове на парламента, се съдържа увеличаване на целта от 2% за биогоревата, а иначе аз мисля, че индустрията ще бъде изкушена да действа както до сега и да иска някакво увеличение от 5%. Сега, това означава, че в средно и средно дългосрочен план е, ще трябва да се държи за изпълнението на целите. И накрая, уважаеми колеги от Комисията по транспорт, като вносител на становището ви моля да подчертаете е, значението на тази тема, така че да се доближим до общата цел и да окажем и да намалим натиска върху производителите на храни в сълско-стопанския сектор. Това е свързано с економиите на енергия. Е, това беше посочено от Комисията по транспорт, също така и електроснабдяването с ток от възобновяеми източници. Качеството на приноса на нашата комисия е подобряване на условията за по-низко потребление на енергия, достигане на целта от 10% чрез специфични технически иновации. По този начин ние можем да дадем проактивен принос за водещата комисия, както беше е, установено е, скоро при текстовете за CO2 и лекотоварните автомобили. Сега очаквам с нетърпение вашите изказвания. Благодаря. Благодаря. Бернадет от социалистите. Благодаря, господин председател замествам господин Джипарньо, който ми предостави текста си. Той не може да присъства, така че ще го изчета. Благодаря на госпожа Уилс, докладчика. Жил казва, че е работил заедно с нея и а, са постигнали съгласие. Той е внесъл изменения по три а, неща. Инвестициите в биогоривата, ограничението на злоупотребата при определянето на биогоривата и а, подкрепата на 5% на биогоривата от първо поколение по компромисно изменение първо по член 1 алинея 2. Това изменение предлага годината да е 2015, а не 2014, дата от която ще имаме нови инсталации за производство на биогорива с цел намаляване на 60% на вредните емисии. Относно сега действащите разпоредби за потребление на биогорива, крайният срок, идеята е 35% намаление до края на 2000 2017 година. Всички политически групи са одобрили този компромис. Компромиси 4 и 9 възприемат това изменение с цел по-голяма последователност, така че в това отношение няма проблем. Компромисно изменение 2 по член 2.2c и и и отговаря на съответните изменения 324 до 329 идеята е да се предоставя една по-цел от 2% за биогоривата като тази подцел трябва да бъде добавена и да бъдат включени нови възобновяеми източници, както и да се подобри енергийната ефективност. НП е против целта от 5% биогорива от първо поколение, а зелените могат да приемат тази компромисна цел. АОД все още няма позиция по въпроса. И Жил счита, че бъдещето на тези 5% е важно, нашата група го подкрепя, но не е сигурно дали ще се приеме това предложение. По третото изменение и промяната на коефициента за умножение, коефициент четвъртия коефициент става втори, а коефициент 2 става 1,2. Има и едно допълнение искане за европейска хармонизация по отношение на злоупотребата а, има изменение, като целта е да се стигне целта от 10% в транспорта. Това е напълно реализируема цел. Различните политически групи подкрепят това изменение. Петото изменение се отнася до член 3. В това изменение се предлага изчисляването на фактора да се базира на научни благонадежни данни, като се предвижда и финансиране от 2021 година на биогоривата. Това е изменение е подкрепено от политическите групи. Изменение 6 от отнася до приложение 2.3 и се отнася до материала за обезлесяване, като там се дава и упростена класификация. В изменението не се включва палмовото масло – тъй като то а, има вреден ефект навсякъде по а, света и се предлагат някои упростявания в класификацията. Социалистите а, подкрепят това изменение. Компромисно изменение 7 се отнася до точка от преамбила 5. Тук говорим за бъдещето на биогоривата от първо поколение, като в това отношение се подчертава необходимостта от научна и развойна дейност по биогоривата, като това по никакъв начин не противоречи на принципите на хранителната индустрия. Имаме подкрепа на политическите групи. Следващото изменение се отнася точка от преамбила 6. Идеята е да се даде път и на биогоривата от второ поколение, като се въведат и съответните стимули Упоменава се още веднъж, че биогоривата от първо поколение трябва а, да не получават субсидии от 2020 година. А, имаме подкрепата на социалистите демократи. Благодаря. Сега за либералите. Госпожа Билбао. Първо искам да направя някои коментари от общ характер. Имаме два компромиса, които сме договорили. Става дума за компромис 2 и компромис 8. Е, Ние не сме съгласни с процента там. Става дума за 5%. Ние бихме искали 7,5%. Така е и нашето предложение. Нашата политическа група смята, че предприятията които вече са извършили инвестиции, трябва да имат необходимата правна сигурност, за да могат да извършват инвестиции в това поколение биогорева. С нашите изменения ние вървим в тази посока на аргументация, а именно, че трябва да се гарантира сигурност. Отбелязваме силен спад на биогоривата и тук ние сме на по-различно установище от е, госпожа докладчика. Смятаме, че тази альтернативна индустрия би била блокирана, ако се приложи този процент. Смятаме също, че ще трябва да инвестираме и в следващите години в бъдещето на възобновяемите енергии, но от друга страна от голямо значение е и правната сигурност. Когато става дума за по- усъвършенстваните биогорива, трябва да се подчертаят тези, които имат е, добри перспективи за бъдеще, но трябва да се извърши кохерентна оценка и е, тази оценка трябва да бъде подходяща за структурата, която ние сме прилагали при други доклади в парламента, когато става дума за подобни сектори. Е, след това прекомерно ползване на почвата или промени в земеползването, тук е, мога да посоча, че има много голям процент почви, които не се използват и само 0,2% от сълскостопанските площи в света се използват за биогорива. Когато става дума за обезлесяването, аз виждам, че тук има представени аргументи, които лично аз не мога да разбера. Вероятно трябва да бъдат посочени други аспекти и да бъдат приведени и други аргументи. Сега, за непрякото ползване. Тук ние се опитахме да намерим различни доклади, да ги използваме, да можем да обхванем различни аспекти и трябва да посоча, че тук става дума само за теоретична оценка. Това са само теоретични цифрови данни, които са представени, поради което в момента ние нямаме достатъчно такива данни, поради което от своя страна ние сме изложени на опасността да вземем решения, които са много важни за бъдещето, на базата на тези цифрови данни. Това са решения свързани с тези индустриални сектори. Те, обаче тези решения, както казах, ще се базират само на теоретични и хипотетични данни. Въпросът свързан с обезлесяването и увеличението на цените, това са аргументи, които бяха посочени, но аз смятам, че тук е необходим по-прецизен анализ за да може да се установи кои фактори тук наистина играят роля поради което нашите изменения са в посоката на представената аргументация. Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Уелс. за много положителни и конструктивен подход към този доклад. Става дума наистина за една много сложна тема но мисля, че сме постигнали така достатъчно а, споразумение и а, консенсус. Важно е да има един а, да има равновесие между използването на биогоривата и а, процента на намаляване на емисиите от парникови ефект. А, както и начина по който се изчисляват тези емисии по силата на директивата за биогоривията. особено спрямо а, изкопаемите горива, които биогоривата по принцип би трябвало да замесят. Като същевременно обаче е необходимо е необходимо да има достатъчно земяка за производство на хранителни култури и на биогорива. А знаеме, че сигурността на хранителната верига е пострадала от това. Всяка, всяка година 10 changes 10 милиарда евро се разходват за е, производството на биогорива. А нека не забравяме, че е, до 2020 година тези е, това гориво ще се произвежда от култури, които в, против, в, биха могли да служат за изхранване на населението. От друга страна, разбира се, намалението на газовете, емиси, на емисиите от парникови газове са а, от огромно значение. А, а също времено в 10% трябва да бъдат включени биогоривата, които се произвеждат от маслодайни и ам, растения и с, а, растения за, за цвекло и захарна тръстика. Също така Радвам се, че госпожа Уилс в своя компромис 5 набляга на факта, че е, е, е, на, на, насърчителните мерки за увеличаване на биогоривата в никакъв случай не води до намаляване на емисиите. Госпожа Фостер, благодаря, господин председател. Напълно приемем, приемам, че в нашата комисия се опитваме да открием най-добрия път напред за биогоривата и транспорта. Но а, нуждаем ли се от докторска степен, за да разберем всичко? А, права беше колежката. Непрекъснато получаваме информация за хектарите и така нататък. Приижда непрекъснато такава информация. В това предложение за директивата обаче става въпрос за земеползването. И се разглеждат различни области. Но а, така или че трябва да бъдат изпълнени и други директиви, които не са пряко свързани с транспорта. Така че не разбирам за какво точно става въпрос. Разбира се, че трябва да се спазат всички правила. А, тези, които обсъждаме тук, тези, които се обсъждат и в околната среда. Но основната идея е, а, че трябва да бъдем малко по-скромни. Когато говорим за авиация, не трябва да забравяме, че се инвестират много пари в този сектор – и какво ще стане, ако този сектор изчезне след като въведем биогоривата. Но каква е реалността? Трябва ли всички ние да сме учени, за да можем да разбираме за какво става въпрос? Говорим за дати, за тавани и така нататък. Смешно е хората, които са в тази а, комисия, казват това звучи добре или не, но ще се прилага ли това на практика? Повдигнахме а, въпроса а, и в началото на днешното заседание. А, поставя се акцента върху биогоривата. И а, непрекъснато казваме, че трябва да се придържаме към дневния ред, но не ни интересува, че в някои части на света хората нямат храна. Това също трябва да бъде включено в дневния ред на Европейския съюз. Така че извинявам се, че гледам по този начин, почти циничен на всичко, но наистина ми се струва, че непрекъснато говорим за биогорива, за това, за онова, но Разбираме ли точно за какво става дума? От време на време се получават някакви становища. Да, бихме искали да видим как се отразява това и на транспорта. Опитваме се да се справим с проблемите, но понякога това е невъзможно. Начина по който е изготвена директивата, начина по който са изготвени обясненията, човек се нуждае от докторска степен, за да ги разбере. Утре ще гласуваме по доклада, така че чудя се какво ще се случи след като гласуваме и какво ще прави пък след това Комисията по околна среда, съвсем не знам. Процедурен въпрос, господин Тейлър. Просто да кажа на госпожа Фостър, че а, дневния ред в областта на околната среда не е забравил бедните хора и, гла... и бедните и гладните. Госпожа Фостер, ние говорим за екология, но не ни трябва партия, зелена партия, за да обсъждаме тези въпроси. Следващия оратор, господин Бениан. Извинявам се, господин председател, малко закъснях за дискусията, защото се опитвах да изготвя списъка за гласуване. От това ми отне час и половина. И приемам, че притежавам тази докторска титла, за която говореше Джаки. Джаки искаше да я има. Признавам ви, аз съм председател в много научни проекта включително проекта за въглеродния отпечатък и биогоривата, както и промените в земеползването. Всичко това е включено в научния ни проект и ние разглеждаме различните модели. Честно казано, що се отнася до недиректно непреките промени в земеползването, неизбежно е да нямаме законодателен акт. И със сигурност ще гласуваме пленарна зала, след това ще имаме и тристранна среща. Но всяко проучване, което е направено, няма законодателна цел. Това са първоначални научни становища, които се променят ежегодно. Имаме две опции. Или да кажем не, това за момента не ни върши работа, ще изчакаме 10 години. Или пък ще кажем, неизбежно е, в който случай трябва да се убедим, че имаме гъвкаво законодателство. Проблемът е, че ако имаме гъвкаво законодателство, ще трябва да го променяме заради популистски изявления, а това не почива на научни основания. Така че не съм напълно убеден за това решение. То не е логично, не е разумно, не се придържа към фактите. Просто ще се дължи на дискусии, дебати, идващи от неправителствените организации, но със сигурност няма да почива на научни данни. Това е. Най-малко вредният подход би бил да приемем това предложение и да се уверим, че то е гъвкаво, но е трудно да се разбере кое е най-доброто в този случай, защото все още не разполагаме с научни становища, които да ни вършат работа. По възобновяемите цели, да ги свалим ли до 5%? Вече произвеждаме над 7% биогорива от първо поколение в Обединеното кралство. Ако ги сведем до 5% или до 3%, което предложи господин Тейлър, ще прекарате следващите 15 години в стимул на частния сектор да инвестира, след което ще кажете, а, то е излишно да инвестирате защото ние няма да използваме повече биогорива от първо поколение. Така че следващия път, когато трябва да накараме частния сектор да отговори на нашите стимули, частният сектор ще ни каже, гледайте си работата. Така че няма смисъл да слизаме под 7%. Най-добре би било, разбира се, ако имаме технологична, неутрална система, която да се базира на данъчните стимули, но не можем да имаме такава. Нуждаем се от специална цел за всяко поколение биогорива. Струва ми се, че няма да се стигне до произвеждане над 1% до 2020 година. Поне това е моето усещане. Моля? Казва ораторът и започва отново. Това е по-настоящем. Имаме развиващи се технологии, опитваме се да а, разгледаме всички възможности. Заслужава се да се придържаме към единия процент, но всичко зависи от коефициента на умножение. Ако приключим с 2,5% за биогорива от второ поколение, както се предлага в някои от измененията, и ако имаме коефициент на умножение 4, то това ще се брои за 10%, което де-факто ще отнеме всичко, което остава за биогоревата от първо поколение. Не, не трябва да гласуваме за две различни альтернативи. Ако съберем тези две альтернативи, се получава една глупава политика. Да, трябва да продължим напред. А, виждам председателю, че ще чукнете с чукчето, затова ще спра до тук. да, за всички нас ще бъде много трудно да продължим господин Борисов и господин Крамер. И след това приключваме. Господин, господин Борисов, съжалявам, а, имаше просто, имах посетители, за да закъснях. Аз мисля, че не, не можем да вкараме в законодателство нещо, което а, да не е доказано и да, не, да няма вече научни доказателства за това. Но мисля, че ще, ще постигнем компромис. Що се отнася до мултипликационните фактори, смятам, че се опитваме да а, да докажем, че 10% са необходими, но аз не смятам, че това е много добра идея. Мисля, че не трябва да бъдем прекалено твърд, да, прекалено твърди позиция, а да постигнем компромиси. Е, колкото до 6,5%, който да бъде евентуално тавана, а в момента той е 5%, е, според мен това не е разумно. Смятаме, че 6,5% процента е едно, е, една разумна цифра и тогава ще можем да включим мултипликационния фактор. Просто в противен случай правиме прекалено много жертви, без да получаваме е, някакви е, осезаеми резултати. Ако не постигнем това, ще гласувам против това предложение. Не на времето казваха, че биогоривата ще бъде бензина на утрешният ден. Обаче, ако ще, замес, ще заместиме а, бензина с биогорива, това означава да работиме за глада в света, за утрешния глад в света. Аз не знам. Никой политик е, не може да, не може да каже публично, ами, ами добре е да отсечеме горите. Сега всички, всички казват, трябва да намалиме емисиите е, от со 2 и така нататък. А всъщност се върши точно противното. Говориме за второ, трето поколение биогорива, но кой ни доказва, че няма това да бъде наистина в ущърп на нашите граждани? Сега следващият оратор Андреала. Благодаря. Да. Така тази дискусия ни подклажда и боя се, че има доста объркване при отчитане на цифрите, на таваните. Нека да се опутам с няколко думи да обясна защо, ме, защо предложихме тези 5% и защо смятаме, че това е най-доброто. Някои Вярно е, че може би да, да сме в а, така не съв, в съвсем началните е, времена на, на научното изследване, но не сме и, и вече сме и понапреднали малко, но не сме и много напред. И за това комисията предложи 5%, защото а, там започва а, ве, веригата на причинността. Тези 5% според, според нас е най-ефективно най-ефективното и най-устойчиво количество. Второ, има различни опции за постигане на целта 10%, но тук също има много объркваме. В докладите на държавите членки и в плановете за действие за възобновяема енергия се, се, съдържа, се съдържат елементи е, за е, в смисъл, че възобновяемата електроенергия ще играе много важна роля до 2020 година. Но, ако държавите е, членки очакват 1,5%, освен тези 10% и 4,5%, които да идват от възобновяемата електроенергия. Така че ако съберете е, тези цифри, всъщност една трета идва от альтернативни е, източници. И Така че този, този подход би бил по-скоро подход на бизнес as usual, бе, т.е. нещата без да се променят. Независимо дали ще има 55, 35 и така нататък. Така че, аз мисля, че проблема е прекалено важен и а, трябва да бъде огледан от абсолютно всички а, гледни точки, така че и ви пожелаваме много успех за утре. Госпожа Вилс. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за техния конструктивен подход в тази доста сложна законодателна инициатива и изготвянето на становище по нея. Аз мисля, че ние не трябва да продължаваме да действаме както до сега, поради което аз е, бих запазила тази горна граница от 5%, но ние мислим в момента по въпроса е, как е, НП и АЛД могат да проявят повече гъвкавост на други неща, по други неща, така че утре да гласуват положително. Сега по въпросите непреки промени в земеползването, това наистина има фактическо значение върху селското стопанство. И тук ние би трябвало да постигнем напредък. Благодаря. Благодаря ви аз. Ще гласуваме утре в нашата комисия на 10 юли в Комисията по околна среда. Следващата точка от дневния ред е друго становище за Комисията по околна среда. Оценка на въздействието. Докладчик по становище господин Жозеф Кошиери. Заповядайте. Grazie, signor Presidente. Eh, buon generale. Che... Благодаря, господин председател. Както каза председателя, директивата за оценката на въздействието не е спорна. Просто комисията счете, че директивата трябва да бъде коригирана с оглед на новия правен и технически контекст. Намерението на комисията е да се запълни правния вакуум във връзка с скрининга. Идеята е да се направите някои корекции в процеса по изготвяне на оценка на въздействието качеството си на докладчик съм съгласен с предложението за изменение на директивата. Въпреки, че подкрепям изменението и обаче, считам, че а, някои аспекти могат да бъдат допълнително подобрени. Както казах и на предишното заседание на нашата парламентарна комисия, Внесъл съм няколко предложения за изменения по директивата. Тези изменения бяха обсъдени на последващи заседания. Получихме 68 допълнителни изменения по становището и както вече казах, това проекто становище съвсем не е спорно. По-голямата част от измененията фактически се вписват в посоката на предложеното и от мен. Няма някакво голямо противоречие между отделните изменения. Разбира се, някои от тези изменения не могат да бъдат възприяти, защото те са в разрез с предложението на комисията. Но има и изменения, които имат за цел включването на туризма и трансграничните проекти, както и климатичните изменения. Всъщност, необходимо беше да стигнем до компромис – компромис, който представих заедно с групата на зелените. Целта беше да се стигне до съгласие по становището, за да може да имаме и по-добро сътрудничество между държавите членки. Ако компромисното предложение бъде одобрено от мнозинството, ще бъде добре, защото по този начин ще се даде стимул на държавите членки за по-тясно сътрудничество в изготвянето на оценката на въздействието. Някои членове на парламента обаче считат, че нашето изменение има за цел по-голямо ограничение. Аз приветствам отворената дискусия, която проведохме Струва ми се, че нагласата беше доста положителна и с нетърпение очаквам да гласуваме утре. Бих искал да благодаря на всеки за приноса към изготвянето на становището. Благодаря. Благодаря, господин Луцакос. Ехме μια γνωμοδότηση липон, που θα έπρεπε Благодаря. στον να Όμως υποβλήθηκαν Господин председател. Сега им разполагаме с 68 изменения, а преди нямахме нито едно. А тези изменения не могат да бъдат изцяло покрепени, защото те променят тази е, директива прекалено много и на практика не изправят онези е, проблеми, с които се сблъскахме, а като че ли създават нови проблеми. Така че повечето от измененията всъщност разширяват обхвата на действие на директивата и отиват твърде далеч. В крайна сметка целта е да се подобрат нещата, но не по начин, по който ще създадеме допълнителни проблеми. Измененията на комисията при, призубават към а, изготвянето на увоз са проекти, които имат а, някакви екологични а, последици. Така че ние трябва да обаче да бъдем много предпазливи, много внимателни. Кой ще извършва този увоз? Как ще се извършва този увоз? На основата на какви критерии? И И има и някои проблеми, по които не сме постигнали споразумение, които според мен трябва да а, до обсъдиме. Трябва да се споразумееме по изменение от типът на 70 и първо, пър, примерно, което изменя на практика обхвата на, прил, на приложение на, на директивата. Следващият оратор. Аз letztes gesagt habe, was Änderungsanträge 7 und 10 an. Госпожа Майснер, що се отнася до изменения 7 и 10, мислим, че първоначалното предложение на комисията е по-добро. Смятаме, че при трансграничните проекти не трябва да се постига забавене. Това е правилно, обаче мисля, че не на празно комисията посочи, че в определени случаи трябва да е възможно удължаване с 3 месеца. Не става дума за неограничена, за ограничен срок. Все пак срок от 3 месеца, за който обаче се изискват е, основания. Е, сега, е, що се отнася до цялостния подход, координираният метод, да, е, има смисъл да се действа координирано. Смятам, че е добре да се изготвя обща времева рамка, към която да се придържаме, когато става дума за трансгранични проекти. Но не непременно е необходимо, също и за моята политическа група, да имаме една и съща институция. Ако от двете страни институциите работят добре, трябва да е възможно в е, една координирана времева рамка да се изпълни всичко. Позволете ми да добавя още нещо. Е, държавите членки е, смятат, е, може би, че не е добро да имаме една обща времева рамка, но във всички случаи трябва да имаме координация, особено когато що се отнася до ОВОз. Е, факторите, които трябва да бъдат изследвани, моята политическа група смята, че не трябва да има разширяване на списъка. Ако имаме един списък и той непрекъснато се удължава с други фактори, актуално развитие, здравеопазване и така нататък, може да се е, забрави нещо. До сега ние казвахме, че трябва да се тества въздействието върху хората, палната и флората. Смятам, че това е по-логично, защото по този начин навсякъде ще се провери е, това, което е свързано с живота. Смятам и моята политическа група смята, че това е по-добър подход. Разбира се, предварителната проверка, предварителното проучване е нещо добро. Предложените от комисията акредитирани експерти, да, е, те показаха, че може да има експерти, които в държавите членки работят в компетентните органи или при е, самите тези, които разработват проектите. Не винаги обаче трябва да става дума за акредитирани лица, могат да бъдат прехвърлени правомощия, така че е, да, е, ясно е, трябва да имаме ОВОС, но това не трябва да бъде по сложен начин. Това е, е а, всъщност още нещо, има още едно компромисно предложение, ние него не можем да го приемем, е, става дума за изменение 38. То е свързано с спирането на средствата, когато не се действа съвместно. Е, идеята е разбираема, обаче мисля, че практически трудно може да се приложи и не е особено конструктивна. Ja, zunächst möchte mich äh, recht Господин Крамер, искам да благодаря първо на докладчика, на докладчиците в Сянка. Проведохме конструктивен дебат, намерихме и компромиси. Ние наистина постигнахме напредък по отношение на шума от самолетите и в ЖП транспорта, обаче е, когато става дума за трансгранични проекти, ние посочваме, че трябва да действат същите правила, които се прилагат в отделните държави членки, но проучването трябва да бъде трансгранично. Едно проучване за двете страни, защото няма смисъл, ако едната страна е провела добър овоз, а от друга страна е, имаме е, област или зона от Натура 2000. Това не е възможно. Например, в Испания с огромни средства на Европейския съюз беше изграден автобан през Пиренеите. Французите казаха, не, ние няма да участваме. Става дума за малки селски улици. Това е чудесен ландшафт и ние няма да го разрушим. И всъщност е, автомагистралата свършва в най-обикновено шосе. Така че ако имаше одобрение от двете страни, ние или щяхме да спесим милиарди, които можем да инвестираме инвестираме на друго място, но такова нещо не може да се случва и не е възможно в една страна да няма защитени зони. Разбира се, от двете страни има такива зони, които са признати от Европейския съюз, но а, не трябва да има зони, които да са само от едната страна и спират в другата страна. Така че от двете страни на границата в рамките на Европейския съюз трябва да имаме положителен отговор. И аз съм убеден, че тогава ще се действа и по-бързо. Това не е пречка. Двете страни трябва да извършат съответното проучване. Последно, защо правявам такава чувствителност? Бяхме на Канарските острови. Видяхме едно пристанище. Едно прекрасно пристанище, построено с милиарди инвестиции на Европейския съюз, което обаче до сега не е приело нито един кораб, защото вятърът е много силен. Аз мисля, че тук е трябвало да се проучи основно проучване. Това е ужас за Европейския съюз, също така и за Испания. Германия, когато се построи пристанище, в което не може да влезе кораб. Ние не сме толкова богати, можем да вложим парите на друго място. Мога веднага да ви кажа 30 проекта, където да бъдат по-добре вложени тези пари извън Германия. Затова аз съм за при трансграничните проекти да се внимава да има от двете страни положително решение, също така в финансово отношение да има политическа воля. А що се отнася до а, пътищата, ако от едната страна инвестициите са вложени погрешно а, тря... и едната страна плати, плати глоба, това трябва да се отнася. За другата страна не става дума за допълнителна магистрала за трансграничния проект. Това са правила, които се прилагат в Европейския съюз от двете страни, но при трансграничен проект а, трябва винаги да се действа заедно. Това е волята вложена в този компромис, затова моля либералите да си помислят дали все пак да не се съгласят с него. Госпожа Фостър. Uh, Благодаря, господин председател. Няколко коментара. На базата на това, което казах и последния път, считаме, че процесът по ОВОз, който действа по-настоящем, е добър и Европейската комисия желая да разшири обхвата на директивата, за да не се обхващат само малките проекти. Но не това е правилният път напред. Разбира се, местните органи работят сериозно по големите проекти, както и по местните проекти. И те винаги вземат предвид въздействието. Отговор на всичко това е, че не трябва непрекъснато да се разширява приложното поле и да се включват все по-малки и по-малки проекти. Това въжи и относно това, което казахме и малко по-рано за частния сектор. Частния сектор, който трябва да бъде приобщен към проектите и който е основният, който ще инвестира. Така че съм обезпокоена от някои от нещата, които чух. Наистина не сме уверени, че това е правилният път напред. Вече разполагаме с технически експерти в държавите членки. Изведнъж сега някои решават те а, да бъдат акредитирани. А, това са технически експерти, които са много добри в своята област, а сега се опитваме да въвеждаме лицензии и да осложняваме и оскъпяваме допълнително процедурата. Говорихме за приложното поле, за единното гише и така нататък. Всичко звучи много добре, но на практика не може да действа. Ето защо се нуждаем от гъвкавост. Защото в противен случай никога няма да имаме начално нови проекти. Съвсем не съм сигурна, че ще подкрепим а, становището утре Става въпрос за разширяване на приложното поле, за по-голяма намеса а, и критериите са толкова строги, че никой няма да иска да инвестира. Затова наистина ще помислим внимателно преди да а, гласуваме и не съм сигурна, че ще гласуваме за. Благодаря. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, yo solamente. Госпожа Аяла Сендър, благодаря господин председател. Искам да направя някои пояснения. Това, което е свързано с оценка за въздействието на околната среда, беше обект на коментар. И е, тук е необходима публична консултация, която обаче да бъде извършена предварително. Е, всичко това може да приеме различни измерения ако, например, не се извърши оценка на въздействието, е, то, това би спряло инфраструктурното развитие. Понякога е, се получава така и е, много често това не е свързано с двустранните доклади за оценка на въздействието. Там много често се намесват и други интереси. За европейските инфраструктури, за тях е необходимо споразумение, от двете засегнати държави и от страна на онези, които от едната или от другата страна на Пиренеите искат да приложат определени мерки. При Тулуза, която там ставаше дума за подобряване на инфраструктурата, всъщност това не бяха работниците в Тулуза, а онези, е, които е, живеят там и или пък имат второ жилище около Тулуза и не искаха да се утежняват тези инфраструктурни проекти тук ще трябва да се внимава да имаме много добре организирани публични консултации, за да не се прилага нещо от едната или от другата страна, което би спряло развитието в другата страна. Госпожо Майснер, желаете ли още нещо да кажете, но съвсем кратко? Съвсем накратко да потвърдя на господин Крамер, че имаме пълно трансгранично сътрудничество, така че моля ви не ме разбирате погрешно. И благодаря на докладчика, забравих да благодаря от тебе. Господин Арпацис от комисията. Yes, thank you, Chairman. I will be quite... Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Последният път казах, че ние наистина се радваме на това, че докладчика подкрепя целите на комисията. Виждаме, че всички изменения са насочени на там. измененията имат цял, цял от, част от измененията имат за цел просто да дадат нов тласък на е, някои инструменти. Не, не, нав, не навсякъде. Е, разбира се, те са подходящи, но специално в областта на ТЕНТ-10 тези изменения са от огромно значение, защото още от, само, още от самото начало самите организатори на проектите трябва да бъдат, да участват в групата, която да идентифицира приоритетите, на които да се направи оценка. Особено ако Особено е необходимо да се правят общи оценки в рамките на Натура 2000 или другите европейски програми, то тогава наистина този подход ще се окаже ужасно подходящ. времено има някои изменения, които имат за цел оценката на, соци... на социалните и економически последици. Раз... Тук става, става дума включително и за необходимостта да, да имат правна база за извършване на подобни а, оценки, защото а, плановете или проектите са с а, чисто екологическа насоченост, а последиците са економически и а, социални. Колкото до трансграничните и международните а, проекти, Държавите членки в, а, е, могат да работят координирано и дори да, да водат е, съвместни да правят съвместни оценки. Същевременно обаче държавите членки имат и възможност да извършват свои собствени оценки, свои собствени препоръки това просто влиза а, в правомощията на отделните държави членки по силата на директивата. Благодаря. Сега. И много, много ви моля, бъдете много кратки. Digamos una fórmula de impacto, de evaluación de impacto transfronterizo. Казвате, че всяка държава членка сама трябва да изготви оценката на въздействието. А, но аз се питам какъв е иерархичният ред. Ако има някакъв конфликт, някаква колизия на норми, каква е, е иерархията на нормите? А, кой ще има примат? Господин Апарцис. Да, благодаря. Има два вида ситуации. В единия случай имате ядрен проект в дадена държава членка, а другата държава членка може да бъде засегната. В този случай държавата членка, където се развива ядрения проект, е тази, която може да вземе решение. Във вашия случай с трансевропейските транспортни мрежи имате няколко държави членки, които са страна и може а, да има две държави, които да са страна, а, защото и в двете трябва да бъде изградена инфраструктура. Следователно, тези две държави заедно трябва да а, вземат решение как да изпълнят проекта, но това трябва да бъде в съответствие с националните им разпоредби. В директивата се опитваме да гарантираме, че са хармонизирани различните изисквания. Например, при публичното допитване в едната държава членка се предвиждат 15 дни, във втората 30, в четвъртата третата 45. И ние казваме минимум 30 дена, максимум 60 дена и 30 дена допълнително удължаване на срока. Идеята е да има равно поставеност между държавите членки при трансграничните проекти. Но когато някой трябва да одобри определен проект. Това винаги е пълномощния министр на всяка една от засегнатите държави членки. Например, ако имаме Франция и Испания, френското правителство и испанското правителство в крайна сметка ще трябва да одобрят проекта в съответствие с законодателството за околната среда. А всичко, що се отнася до имуществото, то не се урежда от европейското законодателство, а се урежда по смисъл на действащото национално законодателство. Благодаря. Господин Кучери, искате ли да кажете още нещо? Е, е. Благодаря, господин председател. Дискусията беше изключително интересна. На предишната ни среща обсъждахме идеята за всяко едно изменение. Но каквото и да правим, не трябва да губим доверието в директивата. Някои от предложенията за изменение се отклоняват от основната тема – Но при всички тях идеята е да се вземе предвид социалното-економическото и измерение на предложението. Съгласни сме с предложението за изменение на директивата на комисията. Имахме ползотворни дискусии през последните дни. Получихме доста полезни изменения. Като се надявам, че след като гласуваме, ще може да изпратим становището в парламентарната комисия по околна среда. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря и на всички членове на парламента, които се включиха в дискусията. Благодаря. Благодаря. Гласуваме утре. Както вече обявих, а на 10 юли ще се гласува в парламентарна комисия по околна среда. Имаме повече изменения по а, законодателствата в областта на околната среда, отколкото имаме а, по законодателството в областта на транспорта. Следващата точка от дневния ред насърчаване и разработване на Европейска стратегия за транспортни технологии. Господин Крамър. Първо искам да благодаря най-сърдечно на докладчиците в Сянка. Дебатът беше много плодотворен и намерихме добри компромиси. Аз съм убеден, че ние ще можем да защитим една добра съвместна позиция и разбира се да я приемем. По принцип, докладът на комисията е добър обаче ние трябва да поискаме още някои дребни изменения. Сътрудничеството, както казах, беше много добро и ние намерихме редица компромиси. Най-вече във връзка с укрепването на технологичния неутралитет, ние гледаме резултатите, а не начина по който те са получени. Аз искам да ви кажа, че не съм инженерен специалист. Е, целта е ясна – емисиите трябва да бъдат намалени и целите, които сме формулирани, трябва да бъдат изпълнени по най-добрият начин. Това се отнася, разбира се, и за технологичната неутралност. Ние е, също сме взели предвид е, социалното измерение на конкуренцията, т.е. да не се получава социален дъмпинг и на базата на това да се постигат определени резултати. За нас беше много важен шума, Генерално мога да кажа, че през последните две години в тази комисия и в целия парламент беше отбелязан много голям обрат. Преди и тази тема не играеше толкова голяма роля, но сега вече всички политически групи е, осъзнават значението й. Аз е, признавам, че в е, доклада не беше взет предвид достатъчно шума. Преди три години това не можеше да стане, обаче сега се радвам, че на тази тема се отдава толкова голямо значение и това това е признак, че вървим напред. Аз, например, си спомням в Берлин какво се получи във връзка с шума. Е, разбира се, трябва да се вземе предвид поведението на ползвателите. Трябва да се вземат предвид е, всички фактори, които променят човешкото положение. Трябва да се вземат предвид и техническите фактори. Трябва да се добави, че е, Reduce Mobility играе много голяма роля и че всъщност на лицата с увреждания трябва да се даде шанса да използват всички публични съоръжения. Също така трябва да имаме и проучвания по интегрираните пътнически вериги. Тук беше направено много през последните години, когато отидете, да речем, до мястото, където ще почивате с определено транспортно средство, да получавате определени облегчения. Аз обаче да, като цяло мога да кажа, че резултатът ще бъде добър. Ще се радвам сега на изказванията, които ще чуя в дискусията и на гласуването утре. E господин Комуцакос от името на неговият колега. Благодаря, господин председател. Аз ще прочета изказването на господин Дъргов. Колко е дълго това изказване? 20 секунди. Добре. Аз не, защото не, не, не, не, хората се забравят, четат, четат, четат ще се съобраза с казаното от вас. Е, приоритетите на ЕНП бяха изразени в е, първия дебат и измененията, изменения бяха внесени от моите колеги. Сега моите бележки са следното. Решението да се намерят решения за градската мобилност. Второ, да, това да влезе в още в стадия на разработване на новите технологии, кон, концепти и да бъдат а, интегрирани всички нови технологични а, изобретения, да се подкрепят новите технологични решения и интелигентните технологии, да се вземат мерки за подкрепа на малките и средни предприятията и да се насочат вниманието към системите за, пла, за плащане и а, улесняване на сътрудничеството. Благодаря също така на всички от тези, които спомогнаха за постигане на а, компромиси. Благодаря господин Камоцокос. Господин Либерацки, е, може би господин Ряток на от него име. Можете ли обаче да бъдете също така кратък? Ще бъда много кратък. Ще са необходими 3 минути. Бих искал да извина господин Либерацки. Ще прочета неговите изказ... неговото изказване. Първо да благодаря на докладчика за отличната работа и за включване на социалното измерение в компромис БЕТ за постигане наистина на един балансиран доклад по собствена инициатива. Също така приверствам всички дейности, свързани с новаторство и развойна дейност. Това е включено в доклада и 7 седемте изменения в този смисъл е, биват изцяло подкрепени от мен. След това Колкото до е, шумовите емисии и вибрациите са включени в специална точка. Става дума за изменение 42. Второ, трябва да наблегнеме на развитието на цялостната железопътна структура в подробности и да се потърси възможност за изграждане на по-устойчива по инфраструктура. Колкото до навигационните сателитни системи, като Галилео, те, те могат да осигурят един по-ефективен и устойчив транспорт в Европа. Изменение 63 е в този смисъл. Благодаря. И сега госпожа Билбал за накрая. Благодаря, господин председател. Ще се спра на отделните предложения за изменения. Както виждате, включили сме ги в текста. Тези компромисни предложения сме а, приели, че трябва да се внесат някои подобрения, че трябва да се изготви по-ясна стратегия на европейско равнище. Поставили сме акцента върху по-доброто управление на транспортния поток. Подчертали сме необходимостта от качествено подобрение на това управление. Включили сме и някои социални аспекти. Опитали сме се да направим необходимото, за да се избегне нелоялната конкуренция и за да отпаднат пречките в рамките на преговорите. Имаме изменение за железопътния транспорт и свързани с него шум. Включили сме също така злоупотребите при използването на транспорта. Включили сме и мултимодалния транспорт, включили сме интегрираните системи, разгледали сме въпроса и за тарифите. В това отношение се нуждаем на малко по-отворено решение. Научната и развойната дейност също трябва да се насочат към преодоляването на пречките, подобряването на достъпа и повишаването на ефективността. Необходимо е да напредваме с малко по-твърда стъпка, като включим и хората с увреждания. Нуждаем се от новаторски решения, които да дадат възможност за създаването на нови работни места на европейско равнище за хората с увреждания. Към момента няма решение на този проблем на европейско равнище. Изменение 30. Включване на местните и регионалните власти в управлението на транспортния сектор. Имаме и изменение, свързано с необходимостта публичните органи да могат да предоставят конкретни решения за мобилността, тъй като се нуждаем от конкретни действия. Благодаря. Госпожа Фостър, не. Господин Рубикс тогава. Господин Рубикс, имате думата. Mes uzskatām, Предложението, всички внесени предложения могат да бъдат покрепени, защото смятаме, че те ще ще внесат известна яснота и ще спомогнат за решаването на проблемите. Съгласен съм с казаното от колегата. Ще гласуваме за. Господин Фредерик от, или госпожа Фредерик от комисията. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми позволи, позволявате да дам принос към вашата дискусия. Е, иновацията и е развойната дейност с, в основата на нашето предложение. Ние приветстваме каз, написаното от доклада. Приветстваме и препоръките и измененията внесени в доклада, които ще ни позволят да, при... да създадем един правилен баланс на приоритетите при развитието на транспортния а, сектор. Същевременно обаче няма до, до, достатъчно бал, баланса между предложените средства и а, е, развитието на различните сектори. Това обаче а, е, за, съж, за съжаление не може да бъде постигнато. Много от а, е, предизвикателствата не могат а, да а, бъдат а, постигнати, резултати не могат да бъдат постигнати заради намаляване на някои от средствата в някои области, включително намалението на емисии. За а, позволяване на една по-гъвкава мобилност на гражданите ще изисква въвеждане на по-интелигентни и по-приспособяеми структури. Същевременно трябва да се вземат мерки и за Повишаване на конкурентоспособността на нашите малки и средни предприятия, които са водещи в, в областта. А, само по този начин ще можем да развиеме сектора, но с с, но са необходими средствата, които първоначално са залегнали в нашето предложение, за да можем да подкрепяме този фактор, да имаме по-голямо участие на малките и средни предприятия в развитието на транспортния сектор, научните изследвания и така нататък. Това са само няколко от примерите за това, което трябва да направим. Господин Крамер, благодаря естествено за изказванията. В началото не представих всичко, но мисля, че сега вече имаме пълно е, впечатление от доклада. Благодаря още веднъж, е, за да бъда кратък. Това е. Благодаря ви. Гласуваме утре, с което изчерпваме дневния ред за днешното заседание. Сега след 5 минути ще започне заседанието на координаторите при закрити врата.